Колеги, ако обичате, а, нека започнем. Добре дошли а, след лятната вакансия. Надявам се, че сте прекарали добре. Имаме днес а, две големи а, тени. Пред вас е проект от дневния ред. А, Надявам се, че нямате възражения. Значи дневният ред е прият. Протоколът от 12 и 13 юли също е готов. Би трябвало да го одобрим. Няма възражения. Протоколът, протоколът е одобрен. И така стигаме до трета точка. А именно проекто бюджета за 2011 година имаме а, редица съображения и изменения. А, след това ще гласуваме. А, давам думата на Доминик Рике, нашия докладчик по бюджета. Благодаря, господин председател. Днес, днес трябва да гласуваме и обсъдим доклада по проекто бюджета за 2011 година в частта му транспорт. На първо четене съвета потвърди проектът прият през юли. Комисията по бюджета ще се произнесе по всички изменения на 28, 29 и 30 септември. Срокът е за внасяне на изменение е 8 септември, на 15 ще бъде обсъден в политическите групи, след това ще влезе в пленарна зала през, на сесията през октомври. А, приоритетите, определени от а, а, триалога, бяха а, приети с е, е, важни е, елементи в многогодишната програма в частта и транспорт и туризъм финансирането на стратегията 2020 също така нуждите на службата за външни действия измененията в по нашата част бяха а, приети а, и а, по тях ще трябва да се произнесе съветът. Предложенията а, за бюджета транспорт и туризъм а, цели да предложи един реалистичен а, бюджет, като дава а, предимство на най-важните текущи нужди. Трябва да се каже, разбира се, че нашият предварителен доклад беше прият много добре и от Комисията по бюджета, и от Европейската комисия, тъй като нашата рубрика АА е разделена от една страна на а, а, кредити за плащане. Имаме увеличаване от 9% за транспорт, рубриката за раздела транспорт. Колкото до а, предложенията, доклада се опитва да направи кратки а, препоръки, колко може по-лаконични, за да може нашето послание да бъде силно, да достигне точно а, до целта си. Не сме иначе се опитвали да бъдем изчерпателни. за пилотните проекти и за подготвителните действия – имаме съгласие постигнато на координаторите и одобрението на Европейската комисия. Трябва да се посочи, че съществува възможност за около 120 милиона евро и респективно 50 милиона. Значи едното е за пилотните проекти, друго е за подготвителните проекти. А, мисля, че е желателно да се опитаме а, да обсъдиме този въпрос а, с а, координаторите и по тази причина предложението е насочено върху онези а, а, проекти, които а, сме решили да осъществим. А, представяме а, 3 милиона 800 хиляди за пилотни проекти, нещо, което е около 6% от цялата сума за дейностите и проектите. В проектът, проекто бюджета за транспорт поставяме ударение на агенциите, защото те са много важни, за да може да се осъществат а, проектите, а, а, измененията и компромисите, които се а, предлагат, искат а, да отговорят на нуждите на различните агенции. Искам да уточня, че всички агенции а, с тях се водат а, разговори, за да постигнем баланс между реалните нужди и а, финансовите възможности измененията, които се предлагат в, в доклада, имат одобрението на съответните агенции, на които ще бъдат осигурени достатъчно средства. бюджетът, който предлага съвета, не може да бъде прият, кога, що се отнася до оперативните разходи. Съкръщенията а, по отношение на пътническите а, а, а, превози е, ще бъдат а, а, преразгледани в а, бюджет, проекта за бюджет. Изглежда, че вече сме стигнали, постигнали значителни, значително добри а, резултати е, и в Комисията по бюджета, и в Европейската комисия – ще видим какво може да се постигне в съвета, за да имаме за транспорт един бюджет, който отговаря а, на нуждите. Благодаря. А, това е което мога да кажа като предварителна информация. Благодаря, Доминик. А сега да чуем докладчиците в господин Либератски от името на социалистите. Благодаря, Дами и господа, искам да кажа в началото следното. Нашия докладчик е, Доминика Рика свърши огромна работа в опит да намери решения, които ще бъдат е, от е, полза за нашата комисия за процентно увеличаване на бюджета. Мисля, че това е приемливо Искам силно да подчертая, че бюджетът все повече наподобява бюджетите на отделните държави. Фиксираните разходи за нови инициативи нарастват. Има по-малки категории когато става дума за институции, обаче тези разходи изглежда нарастват. Искам с удовлетворение да подчертая, че господин Рикар организира достатъчно заседания, на които той преговаря по бюджета с заинтересовани страни и потърси съгласието на политическите групи, на комисиите, там където това беше уместно. От гледна точка на моята политическа група, приоритетите, които очаквахме да залегнат, бяха отчетени. Този бюджет ни е дава възможност да работим постепенно за по-голяма интеграция. Ние искаме повече работа от страна на агенциите, които финансираме. Бяха постигнати компромиси и някои от тях бяха трудно договорени, например, като изменения. Първо, защото искаме два-три пъти по-голямо увеличение на изпълнението на проекти. Но това е реалистична сума за прилагане. Като група ние ще подкрепим тези изменения. Може би с е, изключение на, на някои формулировки, например, когато се говори за това да се прави опита да се избегнат някои транспортни дейности. Ние не искаме да се примахват транспортни дейности, ние искаме да има а, по-ефикасен транспорт, а не нещо друго. По точка Б не считам, че Комисията по промишлеността би искала да примахне индустрията или пък Комисията по здравеопазване би искала да се намалят а, дейностите в здравеопазването. Този бюджет се подготвя съгласно новата процедура. Освен това, това е доста разумен бюджет, като се има предвид условията. И на трето място, цялата процедура беше а, изключително удовлетворителна. Благодаря. Благодаря, госпожа Янсен, от името на групата на либералите. Благодаря, господин председател. Ние също можем да подкрепим предложенията, направени на, от докладчика. Мисля, че той е извършил много сериозна работа и е представил един реалистичен бюджет, който е много целенасочен. Ние насочваме вниманието към тези неща, които можем да защитим, които са реалистични и които могат да бъдат подкрепени при окончателното гласуване в Комисията по бюджета. Освен това, искам да благодаря на господин а, Рике а, за казаното от него. Аз а, оттеглям моето предложение за изменение, защото то вече е отразено в компромисните изменения. Въпросите, върху които се фокусираме, правата на пътниците, интерфейс за всички видове транспорт при правенето на заявки за билети. Аз приветствам пилотния проект в сферата на информацията, в сферата на транспорта и интерфейс между различните служби за издаване на билети в Европа. Това е много добро предложение и нашата група ще подкрепи предложенията на господин Рике. За зелените госпожа Дюран. Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчика, господин Рике, за качеството на сътрудничеството с нас. Трябва да се каже, че в сегашната економическа конъюнктура много важно е а, нуждите на транспорта да бъдат а, осигурени със средства и затова трябва да видим какво може да направим с средствата, с които разполагаме, за да постигнем оптимални резултати. Имаме, има някои изменения, които предвиждат по-устойчивото използване на транспорта в различни области, за да осигурим а, а, така нареченият modal shift между различни видове транспорт. Е, и в комисията на бюджет трябва да поддържаме една а, визия за транспорта, колкото може по-устойчива. Господин Брадбърн. Благодаря, господин председател. Сигурен съм, че няма да се очудите че аз няма така безрезервно да подкрепа предложението, което е пред нас, като се запознах с предлаганите изменения, мисля, че а, като че ли а, парламентът е загубил здравия си разум. А, в момента, когато се опитваме да намалим а, публичните а, разходи. Сега тук се опитваме да увеличиме това, което Бароза очаква да получи от всяка страна членка. Мислех, че това може би се е, приложим е, е, само в тази комисия, но се оказа, че това въжи в целият парламент. Иска се увеличаване на разходите в, по различни проекти. Виждам логиката в това. Но искам да кажа, е, че не става дума за увеличаване на средствата за различните проекти. Повечето от предложенията за изменения искат увеличаване на средствата за бюрокрацията. Увеличава се средствата за агенциите. Какво общо има това с подобряването на транспорта в Европейския съюз? Почти нищо, доколкото виждам, ако се съди по миналият опит. И затова, господин председател, въпреки че има един-два въпроса, по които бих се съгласил, че е необходимо да инвестираме по-големи средства, повечето от допълнителните средства, които се искат, е просто искане за увеличаване на броя на бюрократите е, и аз се боя, че не мога да подкрепя подобни предложения. Благодаря, госпожа Айала Сенга. Господин председател, аз също бих искала да кажа, че за мен беше удоволствие да изслушам докладчика и докладчиците в сянка. Единственото нещо, което искам да добавя, 6106 изменение, където се говори за обръщане на повече внимание на проблемите на велосипедистите е въпрос, който заслужава повече внимание. Направено е предложение в този смисъл. Бяхме включили това и в предишния бюджет и мисля, че това трябва да остане и сега. По първия компромис виждам, че докладчикът е намалил предложението, свързано с програмата за социален туризъм. Има 9% увеличение за туризма като цяло, но от 1 януари на настоящата година, след влизането в сила на Лисабонския договор, туризмът е в компетенциите и на парламента той може да взема решение. Така че ние ще отправим лош политически сигнал, ако допуснем намаляване на средствата в този раздел. Ние не бихме искали да а, намаляваме нещо, за което сме настоявали да се увеличи преди. ние няма да получим и милион, ако допуснем такова намаление, така че ние трябва да се придържаме към първоначалното ни искане, първоначалното ни изменение. Затова бих настояла докладчикът да запази това, което бяхме предвидели преди. И в този случай бих подкрепила компромиса. Виждали сме подобно нещо да се случва по време на процедурата, когато хората в парламента, колегите имат добри намерения, но се стига в крайна сметка до намаляване на средствата за социални разходи. Господин Таяни каза, че това е важна програма, ние искаме да я продължим. Ние искаме туристопотока в Европа да нараства. Ето защо ние трябва да огледаме още веднъж това предложение. Благодаря. Няма други желаящи да се изкажат по темата, затова искам да дам думата отново на докладчика. Освен това, искам да ви напомня, че ще се нуждаете от картите ви за гласуване, когато преминем към гласуване по тази точка. Преди да дам думата на, на Доминик, искам да попитам дали има представители на Европейската комисия и дали те биха желали да повдигнат някои въпроси. Съгласни сме с докладът на господин Рике и нямаме никакви съображения или забележки. Благодаря. Доминик. Съвсем накратко, господин председател, преди всичко искам да благодаря за съвместната работа на всички докладчици в Сянка, с които работихме по един начин изключително приятен и реалистичен, ако мога така да се изразя. Няма много какво да се каже. Мисля, че винаги, разбирате, че това е винаги трудна работа да се намери баланса между разходите и, и спестяване, и економиите. А, за да отговоря на господин Брадбърн, ще кажа, че а, а, именно административните разходи ние сме намалили в бюджета – бяхме особено внимателни да не насърчаваме увеличаването на бюрокрацията. Тъкмо напротив. Опитахме се е, да отделим средства главно за оперативните програми. Това са все програми, които ще подпомогнат развитието и економическия растеж. Мисля, че по всички останали въпроси сме на едно и също мнение. За отговоря а, на ИНЕС по въпроса на 64.6. Е, там сме се споразумели с комисията. А, а, но там да се каже, че в рамките на общото балансиране на бюджета решаването на този проблем с програмите не е а, лесно и затова ми правим именно такива предложения. А, ще има и други предложения за повече средства, но ще гласуваме по този въпрос. А за а, 6406 няма намаляване а, на средствата. А, нямам какво а, друго да кажа. Мисля, че можем да гласуваме, господин председател. Thank you very much, uh, Dominic. Can I add my thanks as well, not only to yourself and your staff and, and secretariat, but also to the shadows. Искам да благодаря на докладчика, на докладчиците в Сянка, както и на секретарията за работата, която извършиха по този въпрос. Това е тема, която е особено трудна, защото сега имаме само едно четене, преди имахме възможността и на второ четене да постигнем някои резултати. Добре, сега можем да преминем към гласуването. Нека първо да изпробваме дали работи системата. Онези, които не си носят картите или които са се ги загубили, или пък са ги забравили в а, пералнята, нека да дадат индикация за това. Нека да изпробваме системата. Пробно гласуване. Господин Алкандрауи дава добър пример. Други без карта. Доминик. Има повече гласове за EFD. Моля да имате това предвид. Тези, които не си носят картата, при гласуване моля да вдигат ръка и да кажат а, дали гласуват за или против. И така, нека да започнем, дами и господа. Изменение 6406. Кой е за? Против? Въздържали се? Нека да проверим. Струваме се, че е отвърлено но нека да гласуваме електронно по 6406. Моля, гласувайте. Господин Сейтал Кадрал и господин Доминик също имаме един глас повече за зелените и две за EFD. къде са представителите на ИФД, е Европа за свобода и демокрация. Очевидно има проблем с машината за гласуване, затова нека да гласуваме ръчно. Нека да започнем отново. Гласуваме 6406. Всички, които са за, моля да вдигнат ръка. Нека да вдигнете ръка, така че да се виждат добре. Кой е против? Отхвърля се. 6408. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромисно изменение първо. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Шест, четири, две, девет на докладчика. Всички, които са за, моля да гласуват. Против? Въздържали се? Приема се. 6-4-30. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Шестдесет и четири, 10. Всички, които са за, моля да гласуват. Против, въздържали се, приема се. Ще а, споменавам сега последните цифри. 11. Кой е за? Против, въздържали се, приема се 12, кой е за, против, въздържали се, приема се 13 изменение, кой е за, против, въздържали се, приема се 14, кой е за, против, въздържали се, приема се 15, кой е за, против, въздържали се, приема се. 27. Кой е за? Против. Въздържали се, приема се. 16. Кой е за? Против. Въздържали се, приема се. 17. Кой е за? Против. Въздържали се, приема се. 18. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 19. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение второ. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 28 изменение. Кой е за? Против въздържали се, приема се. 21. Кой е за? Против? Въздържали се, приема се. 22. Кой е за? Против? Въздържали се, приема се. 04. На матера. Кой е за? Против? въздържали се, отхвърля се. 05. Кой е за? Против? Въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 3. Кой е за? Против? Въздържали се, приема се. 34 и 31 са оттеглени, 23 кой е за? против, въздържали се, приема се. 24-то, кой е за, против, въздържали се, приема се. 25-то, кой е за, против, въздържали се, приема се. 26-то, кой е за, против, въздържали се, приема се. 07. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Сега изменение към проекто становището. Първо изменение на Дюран. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Второ изменение в две части. Първа част целият текст без Concepts of Transport Avoidance. Който е за първата част, моля да гласува против. Въздържали се. Отхвърля се. Втората част отпада. Изменение трето на Яла Сендър. Кой е за? Против? Въздържали се. Приема се. Четвърто изменение. Кой е за? Против? против, въздържали се, приема се. Пето, кой е за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 4, кой е за, против, въздържали се, приема се. Изменение 8. Кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение пето в две части. Първа част, целият текст без by encouraging co between all modes of transport and всички, които са за първата част, моля да гласуват. Кой е против? Въздържали се? Приема се. Втора част. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Мисля, че госпожа Ясен оттегля всичките си изменения. По параграф 6, госпожо Ясен, тук е записано, че искате да направите устно изменение. Така ли е? Доколкото ми е известно, измененията на господа Янсен бяха оттеглени, но това е изменение, което е направено съвместно с докладчика. Доминик? А, бях съгласен а, с това изменение. Текстът е в края на в списъка за гласуване. Е хубаво, ще гласуваме заедно с същото изменение. Кои са за? против, въздържали се, приема се. Същото е с изменението на госпожа Дорант. Кой е за устното изменение на госпожа Дурант? Против? Въздържали се? Приема се. Сега преминаваме към гласуването на целия текст с измененията. Трябва да преброим, така че моля да задържите ръцете си вдигнати, всички, които са за. Против. Малко по-лесно е да се преброят тези против. Е? всички, които са против, моля да дигнат ръка. Въздържали се. 31 за, 4 против, един въздържал се. Поздравления за господин Рике. Благодаря на всички за търпението въпреки че имаше проблем с машините за гласуване. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Разследване и предотвратяване на происшествия и инциденти в гражданското въздухоплаване. Придадам дам думата на госпожа Девера като докладчик, искам да напомня на членовете на комисията – че преговарящият екип, включващ докладчика и докладчиците в сянка, е договорил компромисен текст на базата на 93-те изменения, които бяха представени. Госпожа Девера трябва да докладва на координаторите за резултатите от преговорите. Всъщност това беше направено и получи подкрепата на координаторите, както и компромиса, който беше постигнат. Сега тя ще докладва и пред пълния състав на нашата комисия. Преди да ти дам думата, Кристин, бих искал да помоля. Благодаря. Всички допълнителни срещи да се проведат навън, там има достатъчно място, за да можем да изслушаме спокойно госпожа Девера. Благодаря, господин председател. Скъпи колеги, благодаря ви, че ми давате възможност да ви запозная до къде сме стигнали по е, проекто правилника за предотвратяване на инциденти в е, гражданско въздухоплаване. След е, седмици преговори постигнахме преди лятната вакансия компромисно предложение с съвета и съвета потвърди, че приема приема този компромис с писмо от 30 юни до председателя на Корепер Брайан Тимсън, съобразно съответния член на нашия правилник. Днес ви запознавам с този правилник и изисквам вашата подкрепа по резултата. Аз се радвам, че успяхме да постигнем съгласие на първо четене, но това, което най-много ме радва, е, че текста, който сега е на масата, е един добър правилник – има конкретен напредък по отношение на разследването, предотвратяването на инцидентите и е, поемане на задължение към е, близките на потерпевшите. Искам да благодаря на докладчиците в Сянка за чудесното сътрудничество с тях, е, благодарение на което постигнахме този резултат. Ще ви запозная с основните линии на споразумението и основните е, разлики спрямо е, съгласието, което бяхме приели през юни. Съгласно участието на Европейската агенция за сигурно сигурна на въздухоплаването, ние успяхме да изясним термина advisor и по този начин се отстрани правната несигурност спрямо общия подход на съвета, и освен това е, имаме гаранции за това, че няма да има стълкновение на интереси. Има допълнителни гаранции, така че в край на крещата е, по силата на компромиса с съвета се приема предложението на нашата комисия. Е, колкото до полето на приложение на правилника, съвет искаше то да бъде ограничено. За нас това беше недопустимо, защото означаваше връщане назад по отношение на сигурността на въздухоплаването. И тук нашата позиция също спечели и позицията на Тран беше потвърдена по мрежата съвета смяташе, че някои от нашите промени, които засягаха организацията на мрежата, ще направят по-тежка структурата, ще и отнемат гъвкавостта. И тези изменения не бяха най-важните според нас. Най-важното за нашата комисия беше да се уточни е, какви функции се възлагат на мрежата, да се установи принципа на годишни работни програми и да се гарантира правото на парламента за информация и тези три точки са включени в компромиса по член във връзка с връзките с правното разследване и техническото разследване при сигурността. Тук имаше много е, изменения от РАН е, по много чувствителни точки. Възникнаха много проблеми. Първо, е, разликите в правните системи на 27-те държави членки и възможността по принцип е, да се приеме, че правосъдието е, няма да има достъп до определени документи е, без предварително в някои държави членки, например например в Швеция, да има предварителни промени и после по правилника в правното основание на транспорта не трябва да се променят съдебните правила в държавите членки. И заради това в съгласие с докладчиците в Сянка ние се съсредоточихме на две точки, за да действаме ефективно точно по тях именно е, достъпа на разследващите сигурността до доказателствата и е, създаването на предварително условие между правните власти и Бюрото за разследване. И в крайна сметка се реши, че в държавите, където е, правораздавателните органи е, е, носят отговорност за съхранението на доказателствения материал, е, техническото разследващо лице ще има непосредствен и е, е, неограничен достъп до фактическия материал. Е, съответно, е, предходното е, съгласие, нашия текст беше прият и дори засилен и имаше задължително предаване на предварителните споразумения до Европейския парламент за сведение. Така че този компромис ни удовлетворява и по тази точка. Е, колкото до е, делегираните актове, е, съвета беше твърд и искаше да се създадат условия, по силата на които държавите членки да имат повече правомощи, отколкото нашата институция. И за това с докладчика в сянка ние решихме, че това не може да се приеме, защото това би създало прецедент за бъдещите член, членове на парламента. Е, защото е, делегираните актове са единствените, при които парламента има толкова власт, колкото и съвета. И заради това решихме чисто и просто членовете по делегираните актове да отпаднат и съвета в крайна крещата прия това. И по този начин се гарантира, че при промяна на парламента трябва да се премине през процедурата на съвместно взимане на решения, е, т.е. нашата институция ще бъде третирана на равна нога с съвета. Е, колкото до сроковете за обнародване на списъка на пътниците, нашата комисия и съвета гласуваха за срок от 2 часа и този срок беше потвърден и задължение за е, непосредствено обнародване на списъците за е, опасни стоки също беше допълнен. Колкото до въпроса за близките на потерпевшите, ние приехме много изменения – е, съвета не беше изцяло е, благоразположен към всички изменения, но след е, някои нищожни изменения, в крайна сметка накарахме съвета да приеме не всички точки по компромиса, а именно когато се резервира место е, трябва да се предотврати контактно лице, ако има инцидент. Задължението близките да бъдат уведомявани е, за това докъде е стигнало следствието преди то да стане обществено достояние и необходимо, е, задължението близък да присъства в самолета, ако пътника го изисква. Освен това да има лице, което да поддържа връзка с близките на потерпевшите, докато трае цялото разследване и държавите членки задължително да имат план за спешни действия, ако има инцидент и задължението всички въздушни компании в Европейския съюз да имат кризисни бюра, включително и бюро за психическа, психологическа подкрепа на близките. И накрая се напомня, всички компании, е, които обслужват Европейския съюз, трябва да имат минимални застраховки за обещетение на близките. И последната точка по споразумението е, е съдържанието на доклада. Е, който се пише в последствие, най-трудно се постигна това споразумение, защото самите държави членки бяха против това да се включи в е, правилника. С докладчика в Сянка ние бяхме категорични, защото за нас това беше една възможност да се подобри предотвратяването на происшествията и заради това беше важно да се възползваме от тази възможност, за да има истински напредък в сигурността на въздухоплаването. И след дълги преговори, благодарение на подкрепата на Европейската комисия, съвета прие принципа да се даде е, достъп до базата данни, където се е, обнародват всички инциденти, е, до компетентните органи на държавите членки. И се установи тези бази данни да се анализират, за да се вземат предохранителни действия и да се избегнат инциденти. Освен това, съображението, което вие бяхте предложил, господин председател, е която искаше комисията е, да преразгледа директивата по съдържанието на събитието преди 31 декември 2011 година, е, също беше прието от съвета. Това са основните линии на компромиса. Е, бих искал отново да подчертая, че работихме в отлично сътрудничество с докладчиците в Сянка. И предложеното споразумение е, е в е, е, духа на компромиса, който беше предложен на 1 юни тази година. И затова ви предлагам да приемем текста, да го внесем в пленарна зала, за да се гласува постигнатото споразумение. Надявам се това да стане на пленарната сесия, втората пленарна сесия през септември. Благодаря. Значи, предвиждаме да се гледа на втората пленарна сесия през септември. А сега докладчиците в сянка един по един. Господин Земки. Дами и господа, искам да подчертая, че забележките, представени от нашата група, бяха взети предвид – и ние мислиме, че това е един добре балансиран доклад. Искам да благодаря на госпожа докладчика за доброто сътрудничество. Благодаря. Благодаря. Госпожа Майшнер от АЛДЕ. Да, благодаря, господин председател. Вече благодарих е, от името на нашата група, на докладчика, защото наистина работата, която е свършена, е много добра. Искам да благодаря и на докладчиците в Сянка. Както вече беше посочено, много важно е, колеги, че в случая се опитваме да установим причините за въздушните е, самолетните злополуки, за да постигнем по-голяма безопасност на полетите в бъдеще в гражданското въздухоплаване. Също така, същото въжи и за информацията, която се предоставя на семействата на пътниците. Мисля, че докладът е много добър и ще бъде подкрепен с мнозинство. Сега зелените. Благодаря от сърце за доклада на госпожа докладчика. Искаме и ние да благодарим за плодотворното сътрудничество. В крайна сметка, успяхме да решим редица проблеми, които за нас бяха особено важни. Защото когато говорим е, за безопасност, не виждам е, как може да се допусне националните органи да играят такава голяма роля. Някои страни членки, ако съдим по дебатите в съвета, продължават да смятат, че самите те могат да намерят квадратурата на кръга и е, само те са в състояние е, да предлагат е, големи нововведения или открития в тази област. Доклада е много добър по отношение на информирането на членовете на семействата в случай на катастрофа въпрос, който е много деликатен. Постигнахме добро решение на този въпрос. Единствената забележка, която искам да направя, ще бъда кратка, е следната. Може да очакваме обаче, че ще се разгорят спорове, големи спорове по отношение на делегираните актове, защото е, става дума да се възползваме от правото, което е сега е предоставено на Европейския парламент, да взима решения и трябва е на практика да го използваме. Но това ще бъде един постоянен, една, постоянен обект на спорове с съвета. Те се опитват да, да не ни предоставят правата, които ни дава договора. Ние трябва да настояваме на своето. Не само в този случай, но и във всички останали случаи. Трябва много ясно да съзнаваме, че парламентът трябва да играе централна, много важна роля. Благодаря. Госпожа Фостер. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря от името на ЕКАРЕ на госпожа Девера е, да благодаря за съвместната работа. Бих искала също, искала също така да кажа, че се надявам, че всички бъдещи технически документи, които получаваме по подобни въпроси, не само в авиацията, но и във всички други видове транспорт, би било добре проектите да се подготвят малко по-грижливо. Работата на госпожа Девера беше извънредно трудна. Документът беше значително подобрен. Това личи и от броят изменения, които бяха предложили. Във всички случаи това е един технически регламент. След приемането му ще продължим нататък и се надявам ще бъде отчетен факта, че това, което правим тук в Европа, трябва да се признава и от третите страни, особено в областта на авиацията и корабоплаването. И както госпожа Девера правилно посочи, трябваше да водим упорита опорита борба. Е, има редица правни процедури, които предстоят в различните страни членки, за да може да се приложи на практика това, което предлагаме. Разбира се, въпросът за докладването на инцидентите също е много важен. Там също ще е, продължат спорове е, и битки. Мисля, че много разумно и важно е да работим и в двете насоки. Тоест, е, съвета да слуша какво е мнението на парламента, пък, но и парламента да се включва в съвета, защото организацията на разследващите въздушните катастрофи работи в тясно сътрудничество с членовете на нашата комисия, за да може да имаме един полезен доклад, който да бъде прилаган. И те ще ни осведомяват резултатите и то в най-скоро време. Надявам се, че резултатите ще бъдат добри. Е, в момента в Европейския съюз съществуват доста добри правила за безопасност, много добри разследващи е, екипи и всичко това ще бъде в е, полза на всички ни. И накрая искам да спомена това, което и Девера каза, информацията за на пътниците. Тя трябва да се включи по един умерен и разумен начин в текста. Изискването за нея. И благодаря още един път на докладчика ще подкрепим докладът от името на е, ЕКАРЕ през, е, втората сесия през септември. Госпожа Алая Сенде. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на госпожа Девера за работата, която свърши по това досие. Два въпроса и един коментар бих искала да направя. Първо, когато говорим за Агенцията за авиационна безопасност, имаше предложение за разделене между разследването и другите дейности на агенцията. Искам да разбера дали можем да очакваме някаква обратна информация, защото Информацията, която се събира по време на разследванията е изключително важна, по мое мнение, и за работата на агенцията, която може да използва тази информация в процедурата по сертификация и да направи нужното за подобряване на тази процедура. На второ място, много се говори за националните власти при разследванията. В е, Испания обаче имаше участие на органи, които не бяха свързани с националните власти, а с регионалните. Искам да разбера какво е предвидено в този смисъл и какво е предвидено в законодателството, когато има случаи разследващи да затрудняват разследването. Не зная дали разполагате с допълнителна информация как ще бъдат защитени лицата, които предоставят информация при разследванията, като пилоти и други. Има доста превентивни мерки, свързани с използването на важна информация. Ние не бихме искали да затрудняваме този процес. Разбира се, там където са допуснати грешки, наложително да се предприемат мерки, но въпросът опира до това как да защитим работата на агенцията, която е толкова важна. Сега предам думата на представителите на комисията. Искам да благодаря от свое име на докладчика за нейната работа. Да подчертая, че вие работихте много тясно с докладчиците в сянка, както и с координаторите и ги информирахте за хода на преговорите. И аз искам лично да ви благодаря за всичко това. Ние, разбира се, се радваме да чуем различните гледни точки. Не винаги може да сме съгласни с тях или да ги приемаме, но е хубаво също да се отчитат мненията на докладчиците в сянка и на координаторите и искам да благодаря на докладчика, че тя отчете това. Господин Сибон от името на комисията. Благодаря, господин председател. Добро утро на всички. От изказванията и от разясненията, дадени от докладчика и от докладчиците в сянка тази сутрин, можем да извлечем, можем да направим извода, че можем да очакваме постигане на съгласие на първо четене. Когато представихме предложението на комисията пред парламента и съвета, имахме някои съмнения дали това ще бъде възможно. Искаме също от наша страна да поздравим докладчика и докладчиците в Сянка за отличната им работа. По този начин се гарантира добавената стойност, която очаквахме от самото начало. Ние искаме да имаме е една добра европейска система за извършване на разследвания, система, която да ни помогне да бъдем по-активни при предотвратяване на инциденти и катастрофи. Това беше подчертано от докладчика и от някои от другите изказали се. Мога да ви кажа, че комисията в очакване на постигането на съгла... споразумение към края на този месец, вече започна техническата работа в онези области, където е необходимо да се извърши повече. Искам да благодаря и за успешното гласуване. Всъщност надяваме се на такова през втората пленарна сесия през септември. Радваме се на силната подкрепа, която имаме от Комисията по транспорт и туризъм. Трябва да подчертая, че не беше толкова лесно да се откажем от някои резерви, но искам да благодаря на Европейския парламент за успешните преговори, които доведоха до доближаване на окончателният текст към предложението, което беше първоначално направено. Благодаря, Кристин. Благодаря ви за пилотите. Е, вие зададохте този въпрос и аз ви казах, че ще има е, е, пъл, пълна така тайна върху фактите, които пилотите ще предоставят на разследването. Колкото до сигурността на въздухоплаването, ще имаме база данни, която ще бъде анализирана и която ще даде възможност да се вземат предохранителни отбранителни действия и съответно да се е, избегнат е, происшествия. Естествено, е, тази база данни ще обслужва Европейската агенция и компетентните органи на държавите членки. Благодаря ви. Така, ако не възразявате, е, пристъпваме. Е, всъщност доклада ще бъде гласуван през септември на втората пленарна сесия. Много сме доволни от което. Отново благодаря на докладчика за нейната работа. А, сега пристъпваме към точка разни. Тук нищо не ми е изпратено. Ако някой иска да каже нещо по точка разни, ако не, Мога ли е, само да ви напомня, че следващата среща ще бъде в понеделник на 27 септември е, в 15 часа. Е, бих искала да помоля в 10.30 да се върнат координаторите и ще продължим срещата. Не можем веднага да продължим, защото Матю ще се върне в 10.30. Затова координаторите ще се срещнат в 10.30. Благодаря на всички.